Der Präsident! Председателят. Meine Damen und Herren, Sie sind sicher. Госпожи и господа, сигурен съм, че сте информирани за инцидента, на който станахме свидетели днес. Колегата ни Папастамкус. претърпя колапс. Той не е никак в добро състояние. Не мога да ви кажа каква е окончателната диагноза. При всички положения трябва да се отнесем сериозно към този инцидент. Колегите, които се погрижиха за господин Папастамкос, заслужават няколко думи на благодарност от моя страна. Колегите Танък, Жове и Лара Куни. Възхищавам се на тези колеги, които толкова спонтанно се притекоха на помощ на господин Папастамкос. Да се надяваме, че тази помощ ще му е от полза. Господин Папастамкос в момента се намира в болница. Към момента не мога да ви кажа нищо за диагнозата. В момента, в който ни я съобщят от болницата, ще ви уведомя. Така ще знаем и колко сериозно е състоянието на господин Папастамкос. Разбира се, ще трябва да проявим необходимата дискретност. Още от сега обаче мога да ви кажа, че състоянието на господин Папастамкос е много сериозно. Информирах неговото семейство, съпругата му вече е на път за Страсбург. Редица колеги с право ми обърнаха внимание на това, че трябва да се замислим за процедурата на провеждането на гласувания тук в парламента. Госпожи и господа, нека заявя, че гласуването на доклади, на толкова обемни доклади, така както бе проведено днес, не би следвало да се провежда в бъдеще, в тази форма. Върнах доклада, тъй като според мен той е прекалено обемен ресорната комисия не бе успяла да намали броя на внесените изменения. На практика всички политически групи ми сигнализираха, че искат да се проведе гласуването. Днес сутринта един колега поиска отлагане на гласуването, но това му искане бе отхвърлено. Това означава, че всички ние без да искам да посочвам конкретни виновници, трябва да помислим как да променим процедурата на гласуване. Не бива часове наред да гласуваме, без накрая, честно казано, да знаем какво въобще сме гласували. Много е трудно, когато гласуванията са толкова продължителни, да се ориентираме. Ще обмисля въпроса както с заместник председателите, така и с председателския съвет. Трябва да си извлечем съответните полуки и да ги обмислим. Мисля, че мога да кажа от името на всички ви, че онези, които могат да се молят, ще се молят, а онези, които могат да се надяват, ще се надяват господин Папастамкос да се завърне в парламента в добро здраве.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 председателят на парламента обясни за какво става дума. Но обаче аз бих искал службите да ни уведомят какво точно е станало. Защото а, колегите, които са лекари, а, са се заели с господин Памастанков, са не онези, които е трябвало да го сторят а, медицинската служба на парламента и аз бих искал да бъде проведено разследване по този въпрос. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Наистина, ние всички мислим за господин Папастамко с този момент, но нека разграничим нещата. Господин Шулц говори за това как работим. Аз искам да защита работата на Комисията по селското стопанство. И трябва да кажа, наистина трябва да помислим как работим. Председателят на парламента Току-що спомена, че много от нас гласуват за неща, които не знаят точно какви са. Не може да искам от моя персонал да работи 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Това е поради обема на работата. Може би някои от нас могат да седнат и да помислят как да подобрим работата си. Обемът материали, с които работим, е просто невъзможно да бъде обхванат ефективно. Да помислим как можем да е, намалим тези над 8000 изменения в някакъв е, вътрешно последователен документ. Трябва да дадем възможност на хората да гласуват, да гласуват е, с разбиране. Трябва да обсъдим нещата. Може би трябваше да се сблъскаме с такава криза, за да помислим отново как да работим в бъдеще. Председателят, уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели, колеги, редица колеги изявиха желание да вземат отношение по трагичния инцидент, на който станахме свидетели днес. Председателят на Европейския парламент заедно с други колеги, както и с лекарите в парламента, веднага бе на мястото на инцидента. Позволете ми да благодаря на всички, които веднага се притекоха на помощ, на сътрудниците, на депутатите, на онези, които отговарят за това. Сърдечно им благодаря. Мисля, че не сега е моментът тук в пленарната зала при положение, че все още не знаем как ще се развият нещата с господин Стамкус, да вземаме страна, да извършваме анализ. Председателят на парламента каза, че трябва да си изясним най-спокойно причините за този инцидент и последиците от него. Не следва да посочваме конкретни виновници, а просто да се възползваме от този инцидент като повод за размисъл. Така че нека сега не пристъпваме веднага към разисквания. Нека си дадем малко време. Председателят на парламента лично пое отговорността за извършването на анализа и за извличането на съответните полуки. Той пое ангажимент да ви информира постоянно за този процес и да осигури вашето участие в него на всеки един етап. Моля ви, нека сега не започваме разисквания по инцидента. Разбира се, всеки, който иска да вземе отношение, ще има тази възможност. Няма да му я откажа, но нека като се има предвид колко е тежка и сложна ситуацията, да не пристъпваме веднага към анализ, а да си позволим известен отстъп, да си дадем малко време. И разбира се, пожелаваме всичко най-хубаво на господин Папастанкос. Желая ли някой да вземе думата? Господин Енгел. Äh, Господин председател, ще се изкажа напълно в духа и на вашето изказване. Мисля, че след инцидент като днешния, не е подходящият момент сега да извършваме анализ на това кой, кога, защо е бил на мястото на инцидента. Но не мисля също така, че можем просто да преминем към дневния ред. Случилото се днес е резултат от съвкупността на редица фактори. Редица фактори, които показват, че тук в парламента не всичко се извършва както трябва. И мисля, че трябва да си признаем това, че имаме някои пропуски. Този инцидент трябва да е повод за подобно признание. Мисля, че трябва поне за тази седмица да приключим с гласуванията, за да не попаднем отново в подобна ситуация. Не бива утре, например, отново да изпаднем в подобна ситуация. Ситуация, в която всеки един от нас продължение на 2 часа и половина просто е натискал копчето на устройството си за гласуване, без да знае защо. Нека предвид създалите се обстоятелства тази седмица да преустановим гласуванията. Председателят. Колега Енгел, мисля,